Мадам Грапини, vous aviez euh, quelque chose à... Имате нещо да кажете към колегите ли? Mulțumesc, doamna președintă. Pe regula... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да ви информирам, че след дебата с министър-председателя на Белгия, един колега поиска да се изкаже И вие бяхте наречена слугиня, не трябва така а, да се обръщаме към а, председателя. А, без значение какъв е пола на човек, а, това не е приятно изказване. Бих искала да приветствам с добре дошли делегацията на парламента на Република